Liebe Kollegin... Уважаеми колеги, откривам заседанието на Комисията за бюджетен контрол, което прекъсвахме за обедната почивка. Преминаваме към обсъждане на точка 6, размяна на мнения с надзорния комитет на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. Знаете, че ние редовно се срещаме с представители на ОЛАФ за обмен на мнения в нашата комисия, но имаме и посещение членове на надзорния комитет на ОЛАФ в един особен политически момент. Това е господин Денов, и госпожа Шамбри, както и госпожа Пиньон, господата Бъш и Тимерманс. На всички казвам добре дошли сред нас. Това е всъщност пълния състав на надзорния комитет и ние сме много щастливи, че е така. Тъй като заседанието ни продължава да е публично, искам да кажа две думи за политическата обстановка. Знаете, че не всеки ден член на Европейската комисия се оттегля. И никак не е обичайно след оттеглянето да има разнопосочни заявления относно това дали оттеглянето е доброволно или принудително. Аз няма да се произнасям по въпроса, но все пак комисията по бюджетен контрол смята, че е нейн е дълг да защитава финансовите интереси на Европейския съюз, да подпомага борбата с измамите. За това се събрахме на закрито заседание на координаторите и разговаряхме с ръководителя на господин Кеслер, ръководителя на, ОС, на ОЛАФ. Дадохме му възможност той да представи своето мнение, той го направи. И след този обмен на мнения с генералния директор на ОЛАФ, ние като членове на комисията решихме да препоръчаме на председателския съвет на парламента да поискаме до достъп до съответния доклад от ОЛАФ и освен това да поканим председателя на комисията Барозо, който да произнесе становището си в пленарна зала за отеглянето на комисаря Дали. Председателският съвет се съгласи с нашето предложение. Председателят господин Шулц писа на председателя Барозо. Ние получихме отговора на Барозо. Той в момента се а, раздава. И днес, в течение на днешния следобят, и после на заседанието на координаторите, ще можем да обсъдим този отговор според нас е прецедент да има оттегляне на комисар и също така ще е прецедент депутатите да имат възможност да обсъдят този факт с председателя на комисията. Така че е доста деликатна политическата обстановка и няма да е лесно да говорим за основните задачи на надзорния комитет. Тук му е мястото да кажа и, че актуалното законодателство за статута на Олаф съдържа два много важни момента. Първо, Олаф беше създаден не случайно и се нуждае от съответната законова рамка, за да може ефективно да се бори с измамите. През 1999 година бяха направени съответните изводи, беше създадена службата за борба с измамите и беше предоставена независимост. Това е много важно. Но част от демокрацията е да има не само разделение на властите, но и демократичен контрол. Тоест и такава една независима служба трябва да бъде а, под контрол. Във връзка с това надзорният комитет, разбира се, изпълнява изключително важна задача. Затова много се радваме, че днес сте тук, за да разговаряте с нас. Най-вече ни интересува какво ви вълнува в момента най-много, как преценявате доколко е ефективна вашата работа и в каква степен и под каква форма очаквате подкрепа от Европейския парламент? И е, също така, е, какви забележки имате към при, прилагането на европейското законодателство? А сега няма да се бавя, ще дам думата на господин Денов, председателя на надзорния комитет. Благодаря, господин Торер. Най-напред искам да благодаря на Комисията за бюджетен контрол за това, че приеха нашето искане да бъдем тук. През април госпожа Гресле посети надзорния комитет. От тогава се случиха много неща. Ние настояхме да се срещнем с парламентарната комисия, преди да се срещнем с представителите на Камерата на лордовете, които ни поканиха да обсъдим с тях нашата функция. Надзорният орган на ОЛАФ беше създаден за засилване на независимостта на ОЛАФ, като без да се намесва в водещите се следствени действия. Надзорният орган не осъществява разследване. Надзорният орган подпомага генералния директор на ОЛАФ – в осъществяването на неговите задачи. Целта на комитета е да подпомага дейността на ОЛАФ, така че разследващата му функция да се осъществява в съответствие с най-високите норми при зачитане на основните права и свободи. Комитетът осъществява своята функция като предоставя доклади на европейските институции и дава, издава становища за генералния директор, отправя препоръки за ОЛАФ за, усъще, за усъвършенстване на дейността. Надзорният комитет редовно следи начинът по който се осъществяват разследванията от ОЛАФ. Само като се извършват упорити усилия и се обсъждат представителни извадки с ръководството, могат да, може да се установи наличието на натиск, който евентуално да застраши независимостта на ОЛАВ. Надзорният комитет се среща с Комисията по бюджетен контрол, за да обясни някои от проблемите, на които се натъква при осъществяване на своята функция. Генералният директор не е съгласен с правните правомощия на надзорния комитет. От самото начало на своя мандат Надзорният комитет, комитет беше изправен пред проблеми, свързани с достъп до преписки, за да може надзорният комитет да осъществява своята функция. Генералният директор на ОЛАФ забави и дори отказа отказ до досиета, свърз... като се позовава на, на правила за защита на личните ден... данни. Генералният директор в крайна сметка се съгласи да приеме решения, които да се основават на защита на личните данни. Нека да ви цит... да приведа цитат. Създава се методология, в която се представят стъпките, които следва да се изпълняват, когато има искане за достъп до конкретни досиета. Надзорният орган е този, който в крайна сметка решава дали предишните стъпки са били недостатъчни или дали има необходимост от достъп до цялата преписка. Олаф трябва да създаде Олаф няма достъп, няма право да отказва достъп и не е предвидено забавяне. В съответствие с международните процедурни правила на надзорния комитет и в съответствие с поразумението постигнато с генералния директор, комитета трябва да получава информация за делата, които, трябва да се, които ще се предоставят на националните съдебни органи пет дни преди да бъдат изпратени на тях. Това е свързано с член 11, алинея 7 от регламент 1073 от 1999 година, за да може комитетът да спазва процедурните правила. Независимо от това, комитетът е назначил докладчик веднага след като е, беше предоставен достъп до досието. Разследването на случая започна и това разследване предстои да приключи и на следващото пленарно заседание надзорния комитет ще вземе решение за следващите стъпки. Разбира се, това е свързано с дело, което все още не е приключило. Надзорният комитет на ОЛАФ според нас е много важен орган, който следи осъществяването на разследващите функции на ОЛАВ поради пълната автономия и независимост на генералния директор в това отношение. Надзорният комитет е единственият орган, който следи разследваща функция на ОЛАВ за да може надзорния комитет да осъществява адекватно своята функция, следните условия трябва да бъдат спазени. Първо, достъп до преписки, винаги когато комитетът реши, че това е необходимо. Второ, ОЛАВ спазва всички процедурни правила, така както са публикувани в официален вестник. Три независимо, независимо функциониращ секретариат на комитета. Тази независимост не е гарантирана, след като генералният директор може да променя служителите по свое усмотрение и намали броят на служителите от 8 на 6. 4 пълен контрол на комитета върху собствения ми бюджет, в това число разходите свързани с секретарията. Това означава отделен бюджетен ред. Разчитаме на Европейският парламент да подпомогне тези условия да бъдат спазени. Това беше официално писмо, подготвено от надзорния комитет. Смятам, че е много важно да сте запознати с а, факта, че това е единствената причина, поради която ние сме тук днес. Благодаря много, господин Денол, за това изявление от името на надзорния комитет и давам думата на членовете на парламентарната комисия, госпожа Гресля. Благодаря като докладчик по правната рамка на ОЛАФ. Съм много щастлива, че днес сте тук и ви благодаря, че дойдохте. Нещата, които днес казахте публично, ние ги обсъдихме и на закритото заседание. Смятам, че абсолютно неприемливо генералният директор, който подлежи на контрол, нещо, което е ваша задача и ние положихме много усилия да ви изберем и да ви създадем условия за работа, а, та, искам да кажа, че не е допустимо генералният директор на ОЛАФ да ви отказва такива условия за работа. Достатъчно дълго гледахме и бездействахме как а, спъват вашата работа, а, как нямате възможност да вършите, вършите онова, което бяхме договорили с предишния директор на ОЛАФ. А, вече не можем да търпим това положение. Просто исках колегите да го чуят от вас, а не от мен. Изгубихме достатъчно време и ако се вгледаме в детайлите на случая дали, ще видим, че е най-добре не да отслабваме, а да укрепваме надзорен комитет като вас. Във връзка с бюджет 2013 година няколко партийни е, е, политически групи се обединиха и внесоха съответното предложение за щатни бройки във вашия комитет. Но има още нещо. Ако генералният директор не приема вашите процедурни правила, които не сте си измислили сами, а са постановени от вашия орган предшественик, ако той не ги приема и не ви дава възможност да се придържате към тях, а, не ви ли се струва много позната картинката? Би било голяма грешка да не ви подкрепим. Аз обичам да ми хвърлят ръкавицата. Приемам я с най-голямо удоволствие, но едно е ясно. Комисията и комисарят Шемета, който с кръстени ръце седи и гледа как организация като вашата бива притискана към стената, ние не можем да търпим това повече защото моето искрено желание е да си вършите работа, да имате достъп до базата данни за управление на случаите. Трябва да имате възможност да работите, а вашият генерален директор сега не ви разрешава да работите. Пречи ви да работите. Просто исках да подкрепя това, което вие казахте. Положението е съвършенно неприемливо. Още повече, че вие сте орган, който трябва да контролира спазването на правила. И след като собствения ви генерален директор не уважава това, аз дълбоко се съмнявам, че той ще уважава и някакви други правила. Така че много интересни са нещата, които трябва да обсъдим тъй като случая дали все по случая дали все още тече процедура, а, ми се ще след като тя приключи, е, да ви поканим отново, за да ни разкажете как е, са се случили нещата. Това, което мен ме интересува сега е датата, на която получихте доклада на Олаф. Интересувам се също а, е, как гледате на съвместимостта с решението Франше и БИК. 164 параграф там постановява ясно тълкуване на регламента и се казва, че а, докладът трябва да бъде връчен още преди уведомяването на националните органи. И то не по телефона, да дигнеш просто един телефон, а трябва да се спази член 13.5 от вашите процедурни правила, който урежда начина по който трябва да действате в такива случаи. Моля ви, кажете ни кога бяхте сезирани, а, дали това стана преди държавите членки да разберат за случая, дали защото нас много ни вълнува простичкият въпрос на какво има право един политик и на какво няма право. А точно за това става дума в случая дали. Благодаря ви, въпросът е изключително важен. Позволете ми и аз да присъединя моя към него. Имаше съобщения в медиите, че може би ще има смяна на председателя на надзорния комитет. Можете ли да потвърдите тази информация? Можете ли да ни информирате за процедурата във връзка с това, за да си направим изводите и да извлечем полките? Господин Денов, вие сам казахте, има срокове, постановени в законодателството и те трябва да се спазват. Можете ли веднага да отговорите на въпрос? Благодаря за двата въпроса, ако съм разбрал правилно, те са толкова. По първия въпрос, правилото Фронше Бек Ние казахме, че генералният директор действа по начин, който противоречи на правилника за дейността на надзорния комитет. А правилника гласи, че ако Олаф ни информира за преписка, ние трябва да назначим докладчик, ние го направихме. Длъжни сме да изчакаме внасянето на доклада на следващо заседание на надзорния комитет. И именно поради тази причина не можем да разкриваме нищо преди в пленарния си състав да сме обсъдили преписката, а това е насрочено за 22 ноември. Според нашия собствен правилник, ние сме назначили докладчик, Тя подготвя своя доклад, но все още не е имала възможност на наше пленарно заседание да докладва. Е, освен това, не забравяйте, че ние не сме постоянно действащ орган, ние не сме щатни служители, ние заседаваме веднъж месечно. И не само, че сме се е, договорили така, ние просто сме длъжни да спазваме собствения правилник и да не коментираме въпроса. Сега по втория въпрос за оттеглянето на председателя обсъждахме при закрити врати този въпрос, така както и вие на закрити заседания запазвате дискретност правим а, ние същото. Имаме официално съобщение за печата. В същото време всички ние имаме право да обсъждаме вътрешни въпроси на а, закрити заседания. Това е което мога да кажа. Благодаря. Ние, разбира се, уважаваме правото някои неща да не се обсъждат публично, но също така смятаме, че е добра практика да има и някои публични обсъждания. Сега ви даваме възможност да кажете каквото имате да казвате. Чувам, че господин Тимерманс иска да каже нещо. Благодаря, господин председател. И аз прочетах в пресата, особено германската преза, много неща за... относно защо съм подал оставка. Информацията е напълно безпочване, безпочвана и останах потресен от това, което прочетах. Единственото, което мога да кажа е, че ние като надзорен орган представихме комюнике за печата, в което се казва, че съм подал оставка по лични причини предпочитам да не споделям тези причини и нямам желание да навлизам в, дискус... в дискусия. Надявам се, е, че е, ще се съобразите с това. Следващият списък е колегата Инскайо. Ich habe äh, е, dich zuerst gesehen. Okay. Първо теб видях, извинявайте. Благодаря. Със сигурност тази дискусия е необходима. Но е, трябва да разграничаваме нещата ясно. В Страсбург имахме закрито заседание с генералния директор Кеслер – и нека да ви разтълкувам резултата. Имаше група депутати, които смятат господин Дали за невинен и друга група, която го смята за виновен. Außer, dass wir sozusagen aus der Zeitung wissen, dass това, което ние знаем, го знаем от вестниците, а именно, че имало разследване на ОЛАФ, за което са били сезирани малтийските органи. А, сега оттеглям своята формулировка виновен и невинен, защото виновен не е правилната категория. Защото някои депутати казват, нека да изчакаме е, заключението на малтийските компетентни органи. Това е едната страна. А, но има и дисциплинарна процедура от страна на председателя на комисията. Някои депутати обаче смятат, че просто Олаф са преувеличили случая. Не знаем дали по силата на малтийското право господин Дали ще бъде обявен за виновен или невинен. На заседанието на координаторите аз казах и сега го повтарям, не мога да дам оценка. Нямам база за такава оценка. Нищо нямам. Аз имам едни вестници, едни медии и спомена за заседанието с господин Кеслер, който отговори на някои въпроси. Значи, единственото, за което можем да разговаряме сега тук е дали господин Барозо, дали се е придържал към а, рамките на дисциплинарното право. Защото нямаме информация да говорим за друго. Освен това, разбира се, подкрепям идеята, която беше а, заявена тук, да получим достъп до разследването на Олаф, но казах и на координаторите, казвам го и сега, не знам дали ще научим кой знае какво от него. Ние не сме нито прокурори, нито полицаи, нито адвокати, или поне повечето от нас. Тъй, че след като прочета цялото досие, аз лично няма да знам а, какво мнение да имам. Просто ми липсва професионалният опит. Експертните знания ми липсват. А, например, това, което знаме, рамковите условия, при които работят а, служителите на ОЛАФ и моя работа е да гарантирам тези условия и да си правя заключенията като депутат от това спазват ли се тези условия или не. Доколкото да разбирам, тук всъщност говорим за две неща. Надзорният комитет на Олаф има ли възможност да работи адекватно? Доколкото разбирам неговия председател, има важни причини, поради които отговорът е не. И аз с най-голямо удоволствие ще обсъждам този въпрос тук с вас, защото надзорният комитет на ОЛАФ има определена, ясно дефинирана функция и ако колегите членове на този комитет смятат, че базата за да си вършат работата я няма, то трябва да говорим по този въпрос. Но нека не смесваме нещата с случая дали, защото просто а, картината става изключително непрегледна. Освен ако не става въпроси като този, ако не става дума за въпроси като тези на Инге, кога а, сте получили доклада. Според а, господин Кеслер, а, в срок от три дни той е бил предоставен на малтийските компетентни органи. В а, законодателния текст пише Shell inform, т.е. генералният директор трябва да информира. В решението на съда пише трябва да информира преди и така нататък. Той го е направил. Сега може да се поспори 5 дни ли са по-добрия срок или 3. А, но според мен не това е спора. Значи, моята молба е да оставим случая дали надзорният комитет на Олаф така или иначе ще ни информира за това след приключване на обсъжданията. С любопитство очаквам този, тази информация но за сега не знаем дали този човек е нарушил закона или не го е нарушил. Това е работа на малтийските власти. Те ще го установят. Още веднъж казвам, че си вземам назад думата виновен, защото тя не е правилния термин. Също така, както казах в началото, за дисциплинарната процедура с най-голямо удоволствие ще поспоря с господин Барозо. Това, за което трябва да говорим тук е са вашите проблеми с господин Кеслер, вие като надзорен орган, какво ви е необходимо, какви са начините да подадете жалба срещу него. Това ще е интересното в днешния разговор. А иначе настоятелно ви съветвам да не говорим за случая дали. Благодаря, господин Гайер. Колегата Молдер. Благодаря, господин председател. Според мен тук има два въпроса. Има регламент, в който са изложени задачите на надзорния комитет. Чувам, че надзорният комитет не е доволен от начина, по който е предвидено да функционира. Тук има две страни. ОЛАФ и надзорния комитет. Щях да бъда доволен, ако и генералният директор беше дошъл, за да може да ни каже нещо а, за, а, по повод обвиненията, които бяха отправени от надзорния комитет. Мисля, че трябва да чуем и двете страни да ни, да може, генералният директор трябва да може да ни каже защо не ви предоставя онези възможности, за които вие настоявате. По отношение на дали. След като чухме новината, поискахме среща с ОЛАФ, с генералния директор на ОЛАФ, аз бях там, нещата не ми се изясниха. Основният въпрос е, се състои в това, че докладът на ОЛАФ е, няма публичен характер. Моят въпрос е дали надзорният комитет има право да получи а, е, този доклад и могате да ни кажат дали заключенията са верни или не. Проблемът е, че ако прехвърлите делото на органите в Малта, правната процедура може да продължи дълго. Тук възниква политически въпрос. Един комисар е бил освободен от длъжност от председателя на комисията. Ние не можем да чакаме правна, докато приключи правната процедура след 2-3 години. След през следващите седмици ще се проведе изслушване с, на новия комисар и аз мисля, че ние трябва да получим отговор на въпроса дали оставката на комисаря дали е била обоснована или не. Доколкото знам, нямаме информация от в няма комуникация с надзорния комитет. Трябва да чакаме дълго, докато приключи правната процедура и бих искал да чуя нещо повече за самия доклад на ОЛАФ. Благодаря много, господин Доналф. Да, благодаря ви. Пак два въпроса, мисля. Първо, защо не е тук и генералния директор и е, да не чуя какво казваме. Искам да ви уверя, че не за пръв път обсъждаме проблема. С него надълго и на широко сме го обсъждали, писали сме му писма, настоявали сме за по-добро сътрудничество, преговаряли сме. Наистина успяхме да договорим един работен режим на взаимоотношения, но според мен така не би трябвало да се работи – особено както беше изтъкнато тук, далеч не е достатъчно това, което е, се прави. Ние сме петчленен е, състав, който трябва да се е, поддържа от администрация не само компетентна, но и достатъчна като бройки. На второ място, по случая Дали, аз няма да се намесвам по никакъв начин. Господин Кеслер реши да разследва. Той го направи, а решението му да се свърже с националните компетентни а, органи, пак дойде от него. А, все още нашата фаза а, на работа е да сме назначили докладчик и да очакваме на пленарното ни заседание на 22 ноември докладът да бъде внесен и да го обсъдим. Може би тук има някакво недоразумение. Ние, надзорния комитет, не сме съдебен орган. Ние в никакъв случай не можем да а, даваме оценки за съдържанието на доклада на Олаф, за неговата правомерност или обоснованост – Нашата задача е друга. Ние следим дали се работи съгласно най-високите стандарти за зачитане на човешките права и свободи. Може да се каже, че това, което господин Кеслер мисли за нашето сътрудничество, се разминава с целта ни. Благодаря. Следващият в списъка е господин Еренхаузър. Благодаря. Аз също не смятам да повтарям. Съгласен съм с много от казаните неща от госпожа Гресле. Съгласен съм и с много от нещата, които твърди господин Гайер. Но все пак ще кажа, че естествено, че случая Дали има връзка с начина по който може да изпълнява своите контролни функции надзорният комитет. Защото тук възникна, възниква въпроса, има ли сътрудничество между генералния директор на службата и а, комитета, дали е, има конфликт между тях, дали двете страни се крият зад параграфи и разпоредби или наистина осъществяват сътрудничество. Затова искам искам да попитам как протича сътрудничеството между контролния орган и директора. Имаше ли някакви последствия във връзка с актуалния случай или отдавна е така? И другото, за което вие самите казахте, е, недостига на персонал. В закритото заседание посочихте конкретни числа. Посочете ги и сега. Какво ви е необходимо, за да можете да си вършите работата добре? Кой ще отговори? Господин Денов. Um, Благодаря ви за въпроса. Сътрудничеството с ОЛАФ би могло да бъде по-добро, що се отнася до случая Дали. Методите, е, случая Дали е само един случай, който се отразява на широко от медиите, но има и други случаи. В е, встъпителните си думи аз казах, че ние се срещнахме за пръв път а, е, с, с госпожа Гресле през април. Още през април имахме проблеми. Преди случаят Дали. Разбира се, случая Дали е свързан с комуникацията – но, това е, но то е само един от многото случаи, които сме имали, при които взаимното сътрудничество не е достатъчно. Що се отнася до служителите, радвам се, че попитахте. Ние, като надзорен орган, бихме искали да участваме при наймането, при подбора на служителите. Бихме искали да знаем кой работи за нас. Беше предвидено да работят 8 щатни служители. В самото начало, в началото на годината генералният директор, без да се допита до нас, реши да бъдат назначени не 8, а 6 души. 6 души за цялата дейност, която вършим, не е достатъчно. Ето защо ние настояваме за отделен бюджетен ред, за да можем в бъдеще сами да решаваме кой да работи за нас, за да можем да работим както трябва. Ако има свободно място, то трябва да бъде отворено за всички институции, както е било винаги в миналото. Някой иска ли да добави нещо? Господин Беш, може би. Както виждате, а, ние отнета една четвърт от а, човешкия ресурс. А, така че не. Е, не се спазва и правилото да участваме в определянето на щатните бройки. Така че ето, ние подлежим на контрол в смисъл, че ни взимат парите, взимат ни и хората. За това много се радваме, че парламентът пое инициативата да попречи на това. Искам да ви призова да проверите какво става с кредитната линия, която вие приехте тук в парламента и какво става с тези 8 човека, които вие спасихте. Господин председател, позволете ми съвсем накратко да кажа нещо за ролята на надзорния комитет. В началото, когато обсъждахме как да преминем от зависимата служба ИКЛАВ към независимата служба ОЛАВ през 1999 година, комисията каза, че искаме че иска Олаф да е независим орган, обаче комисията да определя, да има окончателната дума. Тогава парламентът каза, не вие, а генералният директор ще го прави, защото той бива избиран от трите институции. Не на вас тук трябва да обяснявам какво означава това в случай като този с комисаря Дали. Комисията предприема мерки срещу свой член. Въпросът за независимостта просто става крещящ. И започваме да се питаме какво става с независимата служба Олаф. Наистина ли независимо са водили разследването? Колко време е минало до подав... от подаването на сигнала до а, започването на разследването? И какво става в края на процеса с изводите и заключенията? Има ли такива и някой придържа ли са към тях? Вие сами казахте, господин председател, ние тук не сме съд, но нашата задача е да констатираме нещата, за които питам, и да констатираме дали е спазена независимостта на Олаф. Защото генералният директор на Олаф защото независимостта на Олаф няма да ни трябва, ако представляваме интересите на някой тютюнопроизводител. производител а тя ни трябва именно защото Олаф е Олаф и трябва да е независим орган, за да разследва такива случаи. За да може Олаф да е независим, трябва да има надзорен комитет. А, надзорния комитет който може да а, упражнява контрол над генералния директор. А, а иначе бих казал, че Олаф просто се връща в скута на комисията, откъдето дойде и му се отнема и, и се отнема на службата независимостта. Имаме три институции, чието притежание, ако ми позволите да кажа така, е Олаф. Много се радвам. Вие сте една от тях. Много се радвам, че се включихте. Моля ви, не се отказвайте. Ние имаме право, а не се молим. Сега ще ви покажа един документ, който не бива да виждате, но аз съм готов да го покажа на цял Брюксел, защото това е резултатът от едно разследване черно на бяло. Така че трябва да е ясно. Ако искате резултати от надзорния комитет, трябва да гарантирате пълния му достъп, безусловния му достъп до досиетата. Не може нашия член, членът на нашия комитет да бъде придружаван и надзираван и да се прецежда информацията, която му се подава. И също така искам да ви помоля да се погрижите в регламента за ОЛАФ да не се приемат глупости за в бъдеще, както до сега. След случая с Дали можем да кажем, може да, би могъл да каже генералния директор, ами ще уведомим надзорния комитет, когато изпратим документите на съответните национални компетентни органи. В нашия случай това би означавало да чакаме края на производството в Малта. Вие по всяко време можете да поискате доклад от нашия надзорен комитет. Мисля, че и в конкретния случай. Но нещо друго е много важно. Ако не се спазва принципа от решението Франшебик, трябва да помисли много сериозно кой е жертва и кой е извършител. Жертвата са е, европейските данакоплаци. Случаят Франше Бик е, струва доста скъпо на европейските данакоплаци сега след него вече. Имаме ясна разпоредба, ясно решение. Толкова ще кажа и аз по висящото производство, което тече. Благодаря, господин Беш. Вие много емоционално изразихте своето становище. Ако ми позволите да се върнем към трезвия тон, нека да попитам, по принцип ли нямате 100% достъп до досиета, дори и когато сте го поискали? Ясно ли се изразих? Господин Денов, мога ли да разбирам господин Бъш, последния начин. Надзорния комитет, не негови отделни членове, надзорния комитет като орган няма пълен достъп до резултатите на разследванията на Олаф, дори когато го поиска. Мога ли да интерпретирам така това, което каза господин Беш? Herr Timmermans, Äh, Господин председател, позволете и аз да кажа нещо, обаче на английски. Като чуя немски и започвам на немски. Първите 8 месеца или по-точно до края на септември, дата не мога да ви кажа, беше период, в който нямахме достатъчен достъп до преписките, дори когато го искахме. А дори да го получавахме, той беше закъснял. Това положение е крайно незадоволително. Имахме продължителни разговори с изпълнителният директор, обяснихме му е, как, какви са мотивите ни. В едно писмо посочихме, че ако нищо не се промени, ние не можем да поемем отговорност за онова, което се случва. И е, тогава ще се наложи той да обяснява на институциите какво е положението. От тогава има подобрение в тази посока. Имаме е, договорена писмено работна процедура на основата на предложение от Европейския надзорен орган за защита на данните. Отнася се до законово закрепената защита на личните данни. Има три стъпки, които няма да обяснявам в подробности, но най-важното е, че ако не сме удовлетворени от информацията, която сме получили на, на предходните два етапа, то тогава можем да поискаме пълен достъп. А генералният директор не е съгласен. Той да внесем мотивирано предложение за пълен достъп и той да има правото а, да го приеме или да го отхвърли. Ако по наша преценка е необходимо да получим пълен достъп, защото не можем да си свършим работата, ние без подобни условия трябва да получим този достъп. За това е обективно да се каже, че сега положението е по-задоволително от преди, защото преди получавахме откровен категоричен отказ. Сега вече нещата са малко по-добри, но трябва да а, бъдем реалисти и да кажем, че има подобрение. Благодаря, заповядайте. Мога да добавя тук, че сега отработваме първите две стъпки или два етапа много важно е казаното от Херберт. Когато виждате един документ с толкова черни редове по него, той просто не може да се чете. Обсъдихме въпроса вчера с генералния директор и той ми каза, трябва да се затъмнят имената на физическите лица и на юридическите лица, останалото не. Но вие видяхте какво се затъмнява, за да бъде нечетливо. Ако се върна към становището на Европейския надзорен орган за защита на личните данни, ще цитирам. Само ако е недостатъчна информацията предоставена в а, документа, за изпълнение на задълженията на надзорния комитет, то тогава трябва да се предостави пълен достъп. А пълен достъп означава да няма никакво затъмняване или заличаване, включително и на имена. Тоест, Европейския надзорен орган твърди, че при определени обстоятелства ние имаме право на пълен достъп, ние сме назначени от трите институции и трябва да си свършим работата. Благодаря. Благодаря ви, господа. Мисля, че ни дадохте много ценна информация. Ако мога да обобщя, вие сте с впечатление, че получавате твърде късно и твърде малко информация. Тук трябва да видим как стои въпроса с защита на личните данни. Доколкото разбрах, надзорният орган е част от правния статут на Олаф. Част от структурата. Тоест, ако Олаф има право до, е, на достъп до тези данни, значи и надзорни органи има. Правилно ли съм ви разбрал, господин? Тидълман. Преди няколко седмици е, подробно разговарях по този въпрос с Европейския надзорен орган по личните данни и той потвърди, че това е правилно разбиране. В рамките на една и съща организация предхвърлянето на данни се подчинява на нормите на регламента – това е принципа да се знае от всеки толкова, колкото му е нужно за работата. Примерно, ако е, говорим за Генерална дирекция конкуренция, достъп до е, преписките ще имат не всички служители до всички е, документи, а само онези, които работят по тях или е, изискват служебните им задължения да работят е, с съответните преписки. Прехвърлянето на е, данни е защитено дори в рамките на ОЛАФ. Благодаря за пояснението. Мисля, че този принцип не се поставя под е, въпрос от никого. Да, Имаме още един оратор, но Нека ви прекъсна, защото споменахте защитата на данните. Изискването, например, не се отнася до Генералния секретариат на Европейската комисия. Олаф редовно изпраща докладите за своите разследвания до Генералния секретарят, нещо, което ние самите разкритикувахме, защото се нарушава принципа за защита на личните данни. Смятаме, че става въпрос за произволно поведение на генералния директор, който по свое осмотрение решава кога ще спазва принципа за защита на данни и кога не. И ще подава информация на онези, които не се нуждаят от нея, а ще я крие от вас. Признавам, че сте прав, има проблем във връзка с защитата на данни, но много странно, че не винаги това се оказва проблем. разгледахме някои доклади от разследвания, знам за какво става дума и а, е, не приемам аргументи а, е, в защита на това, за което говорите. Председателят, благодаря. Дадох думата на докладващата, просто защото е докладваща. Но госпожо Пиньон, искате ли да кажете нещо и след това госпожа Андреас? Е, on the left. Yeah. Merci, благодаря, господин председател. Няма да говоря по конкретния въпрос, само ще продължа казаното от госпожа Гресле. Основният въпрос е да е, сме сами да определим от каква информация имаме нужда, за да изпълняваме мандата, който ни е даден, а именно да контролираме и оценяваме начина по който ОЛАФ върши работата си. По отношение на безпристрастността, пълнотата начинът по който осъществява своите проверки при спазване на основните права и процедурните норми. Тази контролна функция предполага очевидно достъп до информация, така че за можем да изпълняваме правилно своята функция. Ние носим отговорност за своята дейност, но не пред генералния директор, а пред институциите, които са ни посочили. Ето защо трябва да бъде ясно, че не става, че не че органът, който контролираме, не е този, който трябва да определя до каква информация трябва да имаме достъп, за да си вършим работата. И това е, което всъщност казахте и вие. Благодаря, госпожо Пиньон. Госпожа Андреасън има думата сега. Thank you, chair. Благодаря, господин председател. Господин Денов, вие споменахте факта, че господин Кеслер не спазва вашите правила. Бихте ли ни обяснили как сте разработили тези правила. Бих искала да знам дали тези правила влизат в противоречие с правилата на ОЛАФ. Стран, струми се странно, че казвате, че вие не сте част от процеса за разработване на правилата за вътрешното функциониране. Така че бихте ли казали как сте разработили тези правила и дали има някакви противоречия? Озадачена съм и от това как може господин Кеслер да не ви позволява да имате повече служители. Правилно ли казахте, че той няма достатъчно служители, които осъществяват проверки или пък вие като надзорен орган нямате служители, които да осъществяват проверки, защото ако става дума за вас, ми се струва, че генералният директор на ОЛАФ е този, който трябва да определи колко служители да имате, но бюджетът се определя от Европейския съюз. Не знам за какво говорим. Бих искала малко повече уточнения е, за това в какви случаи той ви казва, че не може да имате повече служители. Всъщност Европейската комисия е тази, която играе роля. Що се отнася до случая Дали, единствената роля, която изпълняваме е да сме сигурни, че Олаф е спазил процедурата. Не можем да навлизаме във вашите противоречия и конфликт с Олаф. Нашата задача е да проверим дали Олаф е спазил процедурата, а не да съдим дали. Ако искате да знаете повече за неговото отстраняване или оставка, тогава трябва да се обърнем към дисциплинарната служба на Европейската комисия. Това е органът, който е, има функции тук. Що се отнася до независимостта на Олаф, отдавна съм установила, че Олаф никога не е толкова независим, колкото твърди по-конкретно спрямо Европейската комисия. Господин Бош знае това поради моя личен опит преди 10 години. Благодаря. Аз тук възникват четири въпроса по отношение на независимостта на ОЛАФ. Разбира се, много е трудно ОЛАФ да бъде напълно независима, но това трябва да се следи. Що се отнася до служителите от ОЛАФ, т.е. административните служители, върху тях надзор осъществява Европейската комисия. Разследваща функция на ОЛАФ се контролира само от надзорния комитет, така че ние би трябвало да можем да си вършим добре работата. Ние сме посочени от трите институции, защото сме експерти в своята област. Тоест, ние разполагаме с необходимите експертни знания, за да си вършим работата, ако ни бъдат предоставени съответните ресурси. Що се отнася до дали, благодаря ви. Наблюдението е правилно. Що се отнася до броя на служителите, Тези служители се предоставят от ОЛАФ. Надзорният комитет е изправен пред трудната ситуация за когато си вън, ти си вътре. Понякога ние сме вън, вън от Олаф, когато им е удобно, и сме вътре, когато им е удобно. Всичко зависи от гледната точка. Мисля, че това трябва да бъде уточнено, тъй като не става дума за крикет. Що се отнася до служителите, те са част от ОЛАФ. Там работят 500 души, приблизително. На, първоначално имахме 8 служители, а сега 6 души. А, трябва да имаме 8 служители. Т.е. би трябвало да разполагаме с бюджета. Това е част от а, а, нашето недоволство. Ние искаме бюджетен ред. И със средствата, които ни се предоставят, ще можем да назначим 8 щатни служители. Генералният директор е този, който взима решение за броя на служителите. Ако иска, може да реши да отстрани определен член и да го смени с друг. Ние можем да се борим срещу това решение, но в крайна сметка решението не е наше. Ето така стоят нещата. Пър... Първият въпрос, който е може би най-важният за нашите правила и за правилника за дейността ни, те са разработени през 2011 година от предишния комитет. Аз съм впечатлен. Според мен тези правила са много добри и те са разработени възоснова на регламента. И всичко се основава на регламент 1073. Предишният надзорен комитет изпрати правилника за дейността на трите институции и съм убеден, че те са ги проучили и не са имали забележки. Освен това, правилникът е публикуван в официален вестник. Това, което не разбирам е че ако генералният директор не е бил съгласен, защо не е реагирал на време? Äh, Благодаря. Следващ и последен в списъка от кандидати за изказване е колегата Греследа, но не съм пропуснал някого. Много съжалявам, но ще трябва да се върна на един-два въпроса. Първо, Йенс, за мен е важен въпросът как се отнасят към надзорния комитет и какви възможности има той да работи. Това бих казала, че е най-важният въпрос а, на нашата среща днес. Хубавото със случая Дали е, че е един от малкото, които изобщо станаха наше достояние. Искам да кажа, че а, има огромна липса на информация, огромен дефицит на информация, което личи по това, че имаме въпроси, касащи процедурата в ОЛАФ. Ето, питаме дали става дума за планирано оклеветяване на човек, като Олаф се прави, че разкрива нещо или не го разкрива, или наистина има нарушение на закона. Много е важен този въпрос, този въпрос за нас, защото е пряко свързан с дееспособността на ОЛАФ. А, много добре знаеш, 20 е, е, минути след срещата ни в контролната комисия, председателят на твоята политическа група излезе с прес кюмунике, в което се казваше следното. А, и освен това беше добавен а, въпросът дали не става дума за инсинуация. Казвам го само, защото председателя на моята политическа група не би правил през съобщение без да ме пита. Искам още веднъж да припомня нашето искане – за достъп до доклада на Олаф, както и до придружителното писмо от генералния директор на Олаф до председателя на комисията. Господин председател, настояваме да бъде изпълнено това искане, защото ако то не бъде изпълнено, няма да можем да напреднем изобщо по въпроса. Затова още днес трябва да се договорим за една следваща среща, за да ни уведомите какви са резултатите от вашата проверка. Сега, докладът на Олаф няма юридическа сила в Малта. Ако, какво означава отговорът, ако малтийските власти са съгласни, можете да получите доклада. Не вярвам да е така. Ако беше така, можехме да сформираме анкетна комисия просто. Но искам а, така честни отговори. Не ми се ще да има анкетна комисия, но ако няма друг начин и това ще направим. Цялата тази история оставя у мен много горчив привкус. А, имаме един генерален директор, който действа произволно, не допуска да бъде контролиран от специално създадения да го контролира орган и пречи на работата му. И очевидно не е възможно той да бъде спрян. Разговаряла съм с комисаря Шемета, той ме увери, че е разговарял с компетентните лица, но промяна няма. Това положение не бива да се търпи. Трябва да имате възможност сами да подбирате персонала си, трябва да се обявява конкурс, така както е за всички европейски институции. Как така ще ви карат да работите с хора, които ви спускат или ви изпращат от някъде? Мисля, че това е много важно за качеството на вашата работа. Много е важно да имате е, подобаващ секретарят. Изобщо е, от това си настояване не бива да се отказваме. Освен това, другия въпрос е, за вашия достъп до системата от преписки. Много беше смешен този документ с почернени редове, който показахте. Вие очевидно не искате достъп до о, всяко досие, но тогава, когато го поискате, трябва да го получите. Иначе няма да можете да си вършите работата, а за да можете да я вършите, трябва да има ясни правила, ясно разписани правила. Мисля във връзка с това, че е крайно време да променим ситуацията. Може би за целта ние тук в нашата комисия ще трябва доста по-активно да се занимаем с Олаф, защото дочувам и други отрицателни неща. Случаят Дали безспорно е много сложен. Много са странни така, проявите му. Хубаво е, че вие сте тук, господин председател, но може би трябваше да се каже нещо за вашата роля в цялата тази история. Искам да ви попитам, а, когато научихте за случая Дали, говори се, че това е станало на 4-5 юли, вие в Авко отговаряте за Малта, чуваме, че има пряка връзка между органа, който трябва да упражнява контрол, а, и органа, който участва в разследването. Аз не бих искала да е така, ако това е вярно, тъй че ще е добре да ни информирате. Мисля, че а, случая Дали просто не може да се отдели от работата по положението на надзорния комитет, защото точно този случай поражда въпроси, които досега, за които до сега сме си затваряли очите. най-важният от тях е ефективността на службата и много сериозно трябва да се попитаме как да накараме генералния директор да си сътрудничи адекватно и разумно с всички засегнати страни. Апелирам към всички да настояват за това, включително и комисията. Благодаря. Това беше заключителното становище на нашата докладваща. Имаше и политически оценки, но имаше и въпроси. Бихте ли се произнесли по зададените въпроси? Please, thank you. Um, да, благодаря. Благодаря за подкрепата, която ни оказвате в създалия се проблем. Търсихме подкрепа в четири посоки и сега мисля, че имаме златна възможност с новия регламент, за който а, вие ни консултирахте, но изключително важно е там да залегне и норма, ако това все още е възможно, да се е, спазват изискванията на правилника за дейността ни. Аз мога официално до вашата парламентарна комисия да изпратя четирите е, въпроса, да ви призова за подкрепа, а вие сами ще прецените дали ще ни я окажете или не. Що се отнася до позицията ми като член на надзорния комитет, онова, което обсъждаме и онова, което сме получили като информация – се изразяваше в сведение, че тя е в малко деликатна позиция, но нека тя да обясни. Благодаря ви. Както знаете, на 17 октомври надзорният комитет на ОЛАФ беше сезиран – незабавно на 18 писах на всички членове, че аз ще се оттегля, давам си отвод, понеже има достатъчно компетентни хора, които могат да дадат всички процесуални гаранции за случая дали. И нека да ви обясня защо си направих самоотвод. Когато през декември 2011 година подавах заявление за участие в надзорния комитет. Част от документацията, естествено, е професионалната ми биография. По това време бях генерален директор на на структура, която е аналогична на надзорния комитет, т.е. на управление вътрешен одит към министър-председателя на Малта. Към датата на професионалната ми биография аз изпълнявах служебните си задължения за извършване на вътрешен одит – и финансови разследвания във всички държавни органи, институции и учреждения в Малта. Като одитен орган имах всички правомощия спрямо структурни фондове, кохезионния фонд, териториалното сътрудничество, управлението на миграционните потоци и други програми и фондове на Европейския съюз. Там посочих, че управлението, което ръководих, е сертифициращ орган за всички земеделски фондове. Това беше основното ми задължение. Онова, което Олаф нарича АВКОС, е една координационна структура. Всички държави, които се присъединиха през 2004 година, трябваше като потенциални държави членки да подпишат споразумение за административно сътрудничество и да назначат национален координатор, който да подпомага ОЛАФ при проверки на място в съответната страна и съгласно регламент 1073 от 1999 година Олаф а, а, получи право да извършва проверки на място, а вкус е само едно малко звено от Държавното управление вътрешен одит, което ръководих. След присъединяването Авкус получава три месечни сведения от управляващите органи на фондовете, които се освояват от Европейския съюз. Тримесечните сведения съдържат нередностите, установени при освояването на средствата от европейските фондове. Това е регулярната, рутинната ни работа. От 2004 година Олаф а, проведе 4 разследвания в Малта, което означава по-точно, че АВКОС, координационното звено, беше помолено да сътрудничи в четири разследвания, проведени от Олаф в Малта. Тогава аз ръководих АВКОС, обадиха ми се по телефона, от Олаф казаха идваме в Малта. Разбира се, че ръководителя на координационното звено трябва да бъде информиран. Те го и направиха на 4 юли те дойдоха. Заявиха, че имат данни за злоупотреба с финансови средства от стопански субект в Малта и затова поискаха да проведат проверка на място, поискаха организационно и административно съдействие и Разбира се, ние наблюдаваме а, действията им, когато те са на територията на Малта. След това беше повикан един човек за разговор и както е установената практика. За всички разследвания в Малта ние се погрижихме да има наблюдател на разговора. Защо? Защото той е малтийски гражданин, Разследването се провежда на територията на Малта и ние настояваме за пълни процесуални гаранции. На 5 септември отново бяхме поканени като наблюдатели и единственото друго участие на Малтийското координационно звено в това разследване на Олаф настоявам да се знае. Това е разследване на Олаф. Се основава на споразумението ни за административно сътрудничество. Олаф ни поиска достъп до информация, до която няма публичен достъп. Когато има такава молба, ние трябва да координираме действията си с държавни институции, които разполагат с такава информация, да координираме прилагането на процесуалните гаранции и да предоставим информацията. Това е единственото, абсолютно единственото участие на АВКОС, на координационното звено в Малта. Но то беше по начин, по който а, ние не бяхме нормално информирани. Също както надзорния комитет. Разбира се, това е един конкретен а, случай. Става дума за високопоставено лице, но дори и тогава аз очаквам процедурата да бъде спазена изцяло. Аз съм убедена, че когато колегите внимателно проучват преписката с пълната документация, ще стигна до извода, че това е единствената връзка между Олаф и Авкос, координационното звено в Малта по отношение на злополучния казус Дали. Аз а, си направих самоотвод и незабавно, още на следващия ден се оттеглих. Първо, защото съм малтийка. Защото в противен случай щях да бъда обвинявана, а, че ще се опитвам да влияя на, на хода на разследването и на развитието на делото, независимо в каква посока върви. На второ място, ние изиграхме една незначителна роля в разследването и то изцяло на основата на споразумението за административно сътрудничество, но колкото и да беше незначителна тя, аз ви обясних точно какво се случи. Аз не искам да а, стана прицел на обвинения заради това, че съм изпълнявала служебните си задължения, такива каквито съм ги имала по това време мисля, че а, е, моя професионален дълг из, изисква да постъпя по този начин. Много ви благодаря. Между членовете на комисията има ли такива, които все още имат въпроси? Господин Гайер, заповядайте. Нямам въпрос, Михаил. След е, бележката на Инги искам да кажа две неща. Първо, нека никой не оставя с впечатлението, че между председателя на моята политическа група и мен има някакво разногласие. За това просто вземи, е, забрави за това през, през съобщение. Председателят на моята фракция беше уведомен от мен за разговора с господин Кеслер и толкова. Второто, което трябва да кажа, е, че трябва много да внимаваме, да не използваме случая дали като лакмус, за да видим какво може и какво не може с Олаф. Казах го в началото, повтарям го по малко по-друг начин. Ние тук не сме съдебен състав. Не сме ние хората, които в едно такова производство играят някаква роля и накрая дават, е, произнасят присъда. Има си надзорен комитет, който трябва да се погрижи и за това да се гарантира спазването на правата на обвинените. Ние не сме като на фигурно парзаляне спортни съди, които вдигат едни табелки с едни цифри. В самия регламент за Олов е записано, че Олаф провежда своите разследвания в, пълна, в условията на пълна независимост. Сега да обсъждаме тук дали са достатъчни възможностите, които се дават за работа на надзорния комитет за ОЛАВ. Да, с удоволствие ще участвам в такава а, дискусия. Аз се подписах под искането за разговор по този въпрос. Но това е съвсем отделен въпрос. Нека да не смесваме нещата, а, защото се движим по хлъзгава повърхност. Има спорове, в които някои от нас се чувстват изкушени да си играят на шпиони, а, други се изпускат пред журналистите. Но не това е нашата работа. А, ще се изразя неутрално. Ние можем да наблюдаваме някакви движения на персонала в ОЛАФ и можем да имаме въпроси във връзка с това, но, по този, но да правим връзка с случая дали, това вече смятам, че е прекалено дамите и господата от надзорния комитет имат своя важна задача и аз подкрепям искането им да могат да я изпълняват. Ако се чувстват манипулирани от господин Кеслер, все пак всички вие сте възрастни хора. Чувам, че от април месец постоянно се води някаква бюрократична административна война на древно. И ето тук, да, смятам, че е наша работа да помогнем за решаването на тези разногласия. Благодаря. Поглеждам си часовника и виждам, че е крайно време да ви призова да приключим за дискусията, но първо, разбира се, ще дам думата на колегата Аяла Сендър. Преди това обаче, като председател, искам да предложа следното. Нека да поканим тук господин Кеслер. Ние така или иначе сме във връзка с генералния директор. Госпожо Гресле, ще ви дам след малко и думата и господин Мулдер иска. Добре, ще има последен кръг от изказвания, но нека да си довърша предложението. Господин Денов, уважаеми членове на надзорния комитет, това, което чухме от вас, аз предлагам да го обсъдим и с генералния директор на ОЛАФ, господин Кеслер, защото наистина възникнаха въпроси, които трябва да бъдат обсъдени спешно. На второ място, а, съкръщаването на щатни бройки. Надзорният комитет е орган, а, в а, който, чието членове не са професионалисти. Така че те се нуждаят от професионална помощ. Това е извън всяко съмнение. И когато имаме 129 милиарда бюджет на Европейския съюз, едва ли опираме до двете щатни бройки които трябва да се съкратят. За да бъде независим Ола, независима службата ОЛАФ, тя трябва да подлежи и на контрол. Това са двете основни теми, които трябва да обсъдим с господин Кеслер и естествено големия въпрос за достъпа до преписките. Ще помислим дали двете ще щатни бройки. Е, сега ще се пошегувам, помислих си дали двете щатни бройки, които ви откраднаха, не са тези хора, които почернят редовете в е, документите. Така че, моля ви сега за кратки изказвания. Аяла Сендер първо. Е, Благодаря, господин председател. Моля за извинение. защото в Комисията по транспорт взимахме решение за пакета за летищата и не можах да дойда тук. Искам да подкрепя колегата Гайер. За нас надзорният комитет е ключов инструмент за защита на ОЛАФ и за гарантиране на неговата независимост, също така за недопускане на грешки и предоставянето на информация на медиите, която да ни поставя в трудна ситуация, както се е случвало. Надзорния комитет трябва да може да защитава своята независимост и да може и да защитава институционален орган като ОЛАФ. С други думи, ситуацията е сложна подкрепям, подкрепяме онова, което казахте. Ние сме зад надзорния комитет. И второ, очевидно е необходимо да се защитават правата на онези, които са обвинени. Винаги сме настоявали за кодекса поведение за Олаф и госпожа Гресле. Е, мисли по този въпрос. Но при всички случаи е необходимо надзорния комитет да гарантира тези права Искам да помоля нещо. Според правилника за дейността, надзорния комитет има право на достъп до материалите на проверката. И ако ви бъде предоставен доклад от проверяващите, който изисква вашето одобрение, но, ако вие се позовавате на споразумение, в което се, приеме, се приема, че вие ще получите само резюме на доклада, бих искала да знам дали можете да ни кажете какво е това споразумение, за да знаем какво да искаме, какво можем да искаме и какво не. Ние можем да получим пълен доклад, но можем да получим и резюме. Съгласна съм с господин Тойер, че подкрепяме необходимостта от административно обезпечение на надзорния комитет. Това е задължително, за да се гарантира независимостта на надзорния комитет, както и интересите на разследващите разследваните, да се избегнат грешки. Не искаме гражданите да останат с впечатлението, че в Европейския съюз има само измами и корупция и липса на проверки и бдителност. Така че напълно подкрепям вашата работа и искаме в споразумението за работа на ОЛАФ да има повече доверие. Господин Мълдър, само Искам само да кажа, че съм много доволен, че на следващото задание ще поканим генералния директор, за да чуем неговата гледна точка. Много бих се радвал, ако на тази среща може да присъства и представител на надзорния комитет, за да чуем едновременно и гледните точки на двете страни. Аз не обичам а, празни приказки, но нямам нищо против отново да се видим с генералния директор. Ние вече разговаряхме с него. Последния път беше закрито заседание, предпоследния път. Ако си спомняте, му зададох въпросите, които сега повдигнахме. Не съм оптимист по отношение на това, което ще чуем от него. Мисля, че е, когато един човек е дебелокош, е, това много дразни. Поне мен много ме дразни. Но един час от времето си ще отделя и този път за такъв разговор. Само ми се ще резултатът да е малко по-конкретен от последната ни среща с него, която беше цели два часа. Освен това, тези мерки за економии според мен не са оправдани, защото само като погледна ресурсите, които се влагат в момента по случая Дали, ми се изправя косата. Тъй, че много съм любопитна сега какво решение ще, какво, до какво заключение ще стигнат малтийските власти. Между другото съм се обзаложила. Но след като се реши случая, че ви кажа а, как. А, освен това, сега става дума не за това да използваме случая дали като катализатор. Всеки случай е такъв катализатор, всеки случай е, поражда заключения. Така или иначе, ние нямаме друго в ръцете си, освен конкретни случаи като този. Бих се радвала по-нататък да обсъдим, независимо от срещата с вас, да обсъдим какво да правим по случая. Дали може би през януари да се видим, да ви изслушаме по този случай. Не знам вие кога ще приключите своята проверка, но за нас е много важно да ни уведомите за резултатите от нея. Благодаря на колегите за оживената дума. Господин Денов сега имате възможност за последна дума. Uh, Най-напред аз искам да благодаря на Комисията по бюджетен контрол за това, че ни слуша. Искам да подчертая значението на надзорния комитет, особено по отношение на разследваща функция на ОЛАФ която се контролира от надзорния комитет. Сигурно ще се съгласите с мен. Ние, а, е, ние ще изпратим писмо и ще поискаме вашата подкрепа по четирите въпроса, които очертах и по отношение на въпроса за, на госпожа Сентър, споразумението за, с ОЛАФ също ще бъде представено и ако има други въпроси, с моите колеги сме на ваше разположение. Винаги сте добре дошли на нашите пленарни заседания. Е, за да обсъждаме въпросите, които представляват е, общ интерес. Благодаря господин Дено, благодаря на всички членове на надзорния комитет. Тази е, размяна на мнение беше много плодотворна. Очакваме, с, очакваме следващото заседание. Уважаеми колеги, продължаваме по нашия дневен ред. Следващата точка е номер 7 за посещението на нашата делегация в Литва и огледа на електроцентралата Игналина. Ние доста изчерпателно обсъждахме този въпрос. Бяхме помолени за допълнителна информация от комисията. Сега тази допълнителна информация вече влезе в доклада. Така че е, искам да поздравя сред нас постоянния представител на Литва в Корепер 1 Рунас Винци Унас, дано да съм а, произнесъл името правилно. Той помоли да каже няколко думи от името на литовското правителство. И сега е моментът да направи това. Предлагам след това да приемем за сведение и доклада. Добре дошъл сред нас. Заповядайте. Имате думата за кратко изказване по ваше желание. Uh, Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, много високо ценя възможността да разгледаме с мое участие въпроса, който е много важен за а, Литва. Това е АЕЦ Игналина. При присъединяването а, беше постигнато споразумение а, за извеждане от експлоатация в мащаби, които бяха непознати в света. За пръв път а, този тип реактори РБМК се извеждат от експлоатация. Всяко отклоняване от правилата е, е недопустимо, както е, се посочва и в доклада на Сметната палата. Процесът на извеждане от е, експлоатация е в ход. Само преди две години и половина беше затворен втория реактор и резултатите са задоволителни. Имаме проблем с един изпълнител. Единствения, с когото вашата парламентарна комисия се е срещала. И проблемът не е бюрокрация, Проблемът е свързан с гарантирането на ядрената безопасност. Като имаме е, предвид неодавнашния инцидент е, на една строителна площадка на е, нова атомна електроцентрала в Русия. Повтарям, Става дума за ядрена безопасност и ние в никакъв случай няма да отстъпим от този принцип и изискване. Изобщо не става дума за това, че ние създаваме бюрократични пречки. Компромис с ядрената безопасност не може и няма да бъде направен. Благодаря, господин председател. Благодаря Искам да привлека вниманието ви към заключенията и трябва да имаме предвид периода, в който направихме посещението. Както казахте, е, посещението в Игналина беше само една част от нашето посещение. Колегата си има думата. Благодаря, господин председател. Колеги, най-напред искам да благодаря на цялата делегация, която според мен изигра историческа роля. От 12 години се трупат проблеми, които си оставаха нерешени. И след е, е, посещението започна пространна дискусия. Не съм съгласен обаче с заключенията на делегацията за посещението на е, централата Игналина. Според мен, в сложната ситуация, разпределението на задълженията и отговорностите не е справедливо. Първо трябва да се спомене ролята на Европейската комисия. От отговора даден на комисията става ясно, че заедно с Европейската банка тя е, отговаря за изпълнението на финансовата помощ от Европейския съюз. В заключението се казва, че има забавяне в изпълнението на проекта, което води допълнителни разходи. Не сме съгласни обаче, че виновна е само литовската страна. Споразумението беше подписано през 2001 година. То е между Европейската банка и литовските власти. Там са изложени ясни условия за изпълнение на проекта. Според това споразумение се трябваше да създаде група за управление на проекта. Тази група беше създадена в началото тя беше много активна, в нея влизаха 26 експерти, Процес се наблюдаваше от Европейската банка, имаше ясни критерии, но с времето групата за управление съставът беше ограничен до 6 човека в момента. Основният Първата им задача беше да решават възникналите проблеми. Искам да информирам членовете на комисията, че тази група получи 43 милиона. Беше се създала асамблея на донорите и през която трябваше, Литва трябваше да се отчита два пъти в годината. Едва след посещението на Комисията за бюджетен контрол, Европейската комисия започна да обръща внимание на проблемите с забавянето. Така че виновна е не само Литва, тук има и, друг, и други страни, Европейската комисия, Европейската банка и изпълнителят. Нюкем. бяха договорени условия с Европейската банка за закриването и извеждането от експлоатация на обекта. Що се отнася до ядрената безопасност, съгласен съм с посланника, който изрази загриженост относно ядрената безопасност и съм убеден, че в интерес на Литва, както и на всяка друга страна, да изпълнява своите задължения по най-ефективния начин. Нямаме право да приемаме обекти, които могат, биха могли да компрометират ядрената безопасност. Готовността на Литва да предостави от тук и е готовността на Литва да предоставя документи. Споровете продължават от години и те не са основната причина за забавянето на дейността и не спазването на сроковете. 2017 година е крайният срок – в точка 4 от споразум... договора за присъединяване се казва, че стран... страна като Литва понася огромна финансова тежест и не е в състояние да поеме сама тази тежест. Ето защо предложението, което беше представено, както и заключенията на делегацията, във връзка с срока 2017 година не съответства на изискванията от протокола. Според мен това а, не това е не спазване на договора за присъединяване. Според мен посещението беше много положителен момент, въпросът трябва да се реши ние трябва да потърсим и намерим по-справедливо решение и да направим така, че всички институции да осъществяват своите задължения по навременен и коректен начин. Заключенията на парламентарната комисия трябва да се променят и коригират, за да можем да допринесем за разрешаването на проблема, не само тук, но и навсякъде в Европейския съюз. Благодаря. Най-напред искам да подчертая, че заключението на цялата делегация е, че ядрената безопасност е основния приоритет. Това е първото заключение, в доклада. Второ, става дума за огромна сума в европейския бюджет 1,1 милиард 367 милиона евро от европейска страна за извеждане от експлоатация на централата в Игналина. Интересно е, че в докладът се очертават различни проблеми. Там не се казва, че литовското правителство но единственото, което носи отговорност и вина. Аз мятам, че заключенията и резултатът от посещението са много балансирани господин колега Балчитис, не мо... ние държим на своето становище. Всички а, участници в процеса са длъжни да работят по решенията. Много е жалко, че някои длъжностни лица или може би някои представители на медиите обърнаха внимание само на една част от делегацията. Мисля, че това, на това беше отдадено по-голямо значение, отколкото беше първоначалното ни намерение. И аз препоръчвам да се придържаме към това, което е препоръчано. В миналото ние не гласувахме доклади на делегациите, но искам да ви напомня, че това беше веднага след посещението в Литва, т.е. преди 3 месеца. Ето защо ви предлагам да се придържаме към това, по което сме се споразумяли. Ингейбор Кресли искаше думата. Заповядай. Искам да се съглася с теб, защото това бяха нашите заключения и те запазват силата си и до днес. Обикновено там отзад е мястото на комисията. Виждам, че е тук. Минаха три месеца. Какво стана от тогава? Нека комисията да ни информира. Благодаря. Може би все пак нашето посещение е допринесло за разрешаване на всички проблеми. Предавам въпроса към комисията. А, можем ли вече да бием отбой или все още има основания за тревога? Госпожа Плом Хибер. Uh... Е, Благодаря, господин председателю. Мога да ви дам а, актуализирана информация. Първо, проявяваме много голям интерес към вашия доклад, следим отблизо вашата а, дейност. Основен приоритет е а, отстраняването на горивните пръти от втори реактор. На срещата на донорите не бяха определени ясни крайни срокове и наистина двете страни в процеса разработиха пътна карта и нейното изпълнение трябва да се представи в съвместен доклад. Подчертавам съвместен, защото това ще означава договореност между изпълнителя и компетентните органи. Няма напредък според нас в реалното изпълнение. Реално изпълнение за нас е извеждането на а, горивните клетки от втори реактор и напълно споделяме вижданията и на вашия доклад, и на представителя на Литва, и на изказалите се тук, че на първо място, безусловно, стои ядрената безопасност. През е, декември ще има нова среща и вашите препоръки ще бъдат отчетени до толкова, доколкото те могат да помогнат за постигането на напредък. Но е, във вашия доклад се посочва и възможността която се очерта още през юни. Временно да спрем споразумението за отпускане на първия транш по споразумението и след това Литва отделно от общността и от Европейската банка за възстановяване и развитие да предприеме мерки. За пълното замразяване е, комисията също е на по-различно становище. Посланникът изтъкна, че има напредък в извеждането от експлоатация. Е, освоени са е, средства и комисията единствено предлага все още нямаме окончателно решение, предлагаме да се разгледа възможност 4B1 да бъде временно прекратено. Има ясен напредък в другите посоки, но ако не се изпълнява бюджета Б1, целият проект ще бъде компрометиран. Така е. Използвам случая да кажа, че ние сме много обезпокоени от забавянето, Търсили сме най-различни начини за решаване на проблема. Европейската комисия вложи е, човешки ресурси, време и енергия е, да посреднича между двете страни по молба на Литва, за да се постигне напредък. Но, както казах, вече се стига до неприемлива ситуация. Благодаря. Благодаря. Това беше много важна информация. Мога ли да задам само още един въпрос? След посещението на нашата делегация, ние стигнахме до извода, че трябва да има съвместен комитет между Литва и Европейската банка за възстановяване и развитие, за да се обменя информация и да се работи съвместно. И ви моля, господин посланник, да предадете това и на литовското правителство. Основната ни загриженост е, че когато има такъв огромен проект, в бъдеще ще има такива, неизбежно могат да възникнат спорни въпроси. И за целта трябва да бъдат предвидени клаузи за разрешаване на спорните въпроси в интерес на гражданите и в интерес на ядрената безопасност. Ефикасност, ефективност спрямо стандартите на ядрената безопасност и спрямо освояването на бюджета. Може би от комисията можем да получим информация дали вече е създаден такъв комитет – Или да задам иначе въпроса, как се разрешават спорните въпроси към момента? Има един комитет, съвместен координационен комитет, създаден от няколко години. Там участва Европейската комисия. Литовското правителство неколкократно настоява да участва Европейската комисия във всички конфигурации. Ние участваме във всички заседания и разбирам, че Литва оценява това и не смятат, че може да има напредък, ако срещите са само с Европейската банка. Господин Балчитис. Благодаря, господин председател. Оценяваме високо участието на Европейската комисия в решаването на проблемите с ядрената безопасност. И аз, господин председател, съм човек на компромиса. Винаги съм се стремил към това. Съдейки от това, което току-що чухме от Европейската комисия, можем да кажем, че е постигнат известен напредък и от двете страни. Нека да повторя още един път, че това е резултат от дейността на Комисията за бюджетен контрол. Благодаря ви за това. Мисля, че трябва да потърсим компромис в формулировката на последното изречение, където се говори за прекратяването на финансирането през 2017 година. Всички сме съгласни, всички страни биха били доволни и решението ще бъде много по-добро и политически издържано. Госпожа Гресле. Мен, ако питате, трябваше да се прекрати още 2014 година. Съжалявам. А, продължаването на финансирането беше жест от страна на Европейския съюз. Съжалявам. Не мога да се съглася с вас. Ja, Uh, now, how to resolve it? Uh, we usually... Uh, Обикновено правим обобщение на доклада след изявлението на комисията. Мисля, че можем да се съобразим с искането да се промени формулировката от Прекратяване на замразяване. Защо не? Вижте, сега имаме доста така широка формулировка, доста обтекаема. По-широко от това на къде, кажете ми. Европейската комисия до момента е постигала малки успехи, но стъпка по стъпка и последователно. Но не трябва да съпровождаме с бурни овации тези малки стъпки. Съжалявам, че повечето колеги ги няма в момента но мисля, че е много важно да настояваме за сегашния текст. Комисията може да взема по-различни решения, разбира се, това е нейно право и след няколко месеца можем да се видим отново тук и да обсъдим а, резултатите. Колегата Гайер е организирал едно изслушване, но за съжаление точно в този ден съм на погребение в избирателния си а, район но за сега трябва да запазим формулировката. Wer möchte noch? Herr bitte. Господин Балчетис, благодаря. Госпожа Гресле спомена, че всичко е договорено. Аз е, Чест, честно казано, не си спомням някой да се е опитал да постигне споразумение. С мен всички ние имаме свое, свое лично мнение по много въпроси, но в крайна сметка ние говорим за определени задължения и, ангажим, и поети ангажименти. И мисля, че в комисията по бюджетен контрол – също въжи за Итре и други. И на други места можем да намерим изход ситуацията, като направим известна промяна в текста. Можем да говорим за определени задължения. Правили сме това многократно. Благодаря. Аз мисля, че двете позиции не са чак толкова различни Искам да ви напомня гледната точка на Комисията по бюджетен контрол. Нашето нашето предпочитание е да се изразходват колкото може по-малко средства. Не можем да приемем който и да било изпълнител, служител или орган не прави всичко по силите си, за да реши проблема и да приключи процесът. Това е към което следва да се придържаме. Според мен, формулировката е, в доклада до постигане да се замрази финансирането а, до постигане на споразумение следва да се запази. Но заедно с а, тази формулировка е правилна, но мисля, че можем да използваме думата suspended или а, пре, пре, преустановяв, временно преустановяване. Имаше предложение за съвместен комитет, съвместна група между Европейската банка и, и Литва. Това не беше наше предложение. Предложението дойде от Литва и мисля, че това е едно разумно предложение. Последната точка – Знаем, колега Балчитис, че литовското правителство е било, беше малко нелюбезно при формулировката на позицията в залата може така да ми се е сторило. Но при всички случаи ми беше малко странно това, че литовското правителство иска повече пари за по-дълъг период от време. Могат, могат да се договарят суми в рамките на многодишната финансова рамка – с секретарията успяхме да успяхме да излезем с една доста разумна и отворена а, позиция. Европейската комисия казва, че делегацията поем, приема предложението възоснова на която допълнителни 230 милиона евро могат да се предоставят между 2014 и 2017 година. На този етап финансовата помощ на Европейския съюз трябва да бъде прекратена. Какво е нашето предложение. Ние даваме стимул да се реши проблемът. Какъв е интереса на европейския данакоплатец, а именно проблема да се реши? Кой може да го реши? Не комисията за бюджетен контрол, но всички останали. Европейската комисия, Европейската банка, Игналина, изпълнителите. Нещата не са в наши ръце, но ние призоваваме всички заинтересовани лица да се стремят към подход, който ще доведе до решение. Това е много важен резултат от посещението и не можем да го махнем. Каква е, какъв е инструментът ни за влияние? Само бюджета. Само по този начин можем да накараме всички страни да се върнат на маста за преговори. Мисля, че следва да се придържаме към това заключение на делегацията ако има конкретна формулировка, която да улесни нещата, съм готов да ги чуя, защото като комисия по бюджетен контрол ние трябва да бъдем е, единни, тъй като е, имаме един и същи подход, ориентиран към защитата на интересите на дънакопаците. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с вас каква е основната ни цел. Ускоряване на процеса и ефикасно освояване на средствата. Но основната цел на извеждането от експлоатация на АЕЦ Сигналина е ядрената безопасност. Ако тук ставаше дума само за освояване на средства от Европейския съюз, положението щеше да е различно. Тук възниква един друг проблем. За периода след 2017 година, тогава можем да потърсим една друга формулировка. Примерно, Европейската комисия да анализира създалото се положение, трите страни съвместно да обсъдят възможности за едно по-категорично решение. Според мен е твърде строго изискването да се спре финансирането през 2017 година. Това не отговаря на основната цел, а тя е да бъде по-безопасен региона, в който се намира АЕЦ. Аз се извинявам на всички, но ви моля, наистина ви моля да потърсим компромис. Кои от колегите биха желали да вземат думата? Господин Маринеско, заповядайте. You, so... Благодаря, господин председател, Аз не бях член на делегацията, но съм посещавал Игналина. Бях там преди няколко месеца. Много внимателно прочетох доклада и за моя голяма изненада установих, че няма напредък в извеждането от експлоатация на АЕЦ. Положението е приблизително същото, каквото беше преди година и половина. И то не в името на безопасността на гражданите или на Европа като цяло. Аз съм съгласен с изводите на делегацията и както знаете, има регламент по многодишната финансова рамка за разпределение на средствата за бъдещия финансов период 2014-2017 година. Европейската комисия там предлага това да е последния период за финансиране на трите атомни електроцентрали, визирани в споразумението. Мисля, че това е разумно предложение. Средства да се отпускат само на основата на ясно определена програма, добре очертани цели, дейности и източници за финансовото им обезпечаване. Иначе, ако се опираме само на мъглявата формулировка в договорите, няма да постигнем напредък. Трябва да търсим начини за решаване на проблема и същевременно за пестене на европейски средства. Да се, иска за пари, да се искат пари е лесно. Да се изразходват разумно вече е много трудно. Има неосвоени а, средства, вече отпуснати, които съществуват и в момента. Не говоря за бъдещ период. Има вече отпуснати и неосвоени средства за енергетиката, не конкретно за извеждане от експлоатация на АЕЦ. Мисля, че трябва да гледаме малко по-различно – Да, държавите членки имат право да искат финансиране. Това е посочено в договора за присъединяване. Но не е казано достатъчно ясно, че Европейския съюз трябва да финансира 100% от дейността. Няма такова изискване. В заключение трябва да подчертая, че според мен констатациите на делегацията са уместни и трябва да се придържаме към техните изводи. И за да не вземам думата отново, искам да попитам какъв е проблема с доклада? Report was stopped in the phase... Какъв е проблема с графика? за този доклад. Бяхме стигнали почти до крайен срок за внасяне на предложения за изменения. След това процесът замря, делегацията посети Игналина. И какво ще се случи от тук нататък? Нов срок ли ще се определи? Аз искам да знам кога ще се гласува този доклад. Okay, thank you very much. It was postponed. I... Благодаря, беше отложен. Не знам кога можем да го включим отново в дневния ред, но би трябвало да можем. Беше необходимо да чуем информацията от делегацията. Сега я имаме и можем да включим отново. Колеги, колеги, предлагам ви да приключим. Разбирам, че има много предварителна информация и много натиск. Доколкото аз разбирам нещата, както каза колегата Маринеско, той е посетил Игналина преди година и половина и сега установяваме, че има напредък но този напредък е бавен или твърде бавен, което е и причината за делегацията. Идеята не беше наша. Идеята дойде от специален доклад на Европейската сметна палата и ние се съобразихме с него. Трябва да помислим за това какъв сигнал да изпратим на всички участници и заинтересовани лица. И както казахме в заключенията, ние трябва да изпратим ясен сигнал като парламент. Искаме да нещата да се ускорят в интерес на гражданите и на безопасността. Това е което искаме да кажем ясно. И това е резултатът от делегацията. И мисля, че можем да съобразим с този текст. Заповядайте. Само няколко коментара. Искам да реагирам накратко на казаното от колегата Маринеско. Малко съм очуден от неговото изявление, че е, договорът за присъединяване съдържа абстрактно или, не, или абстрактна или неясна формулировка. Не съм съгласен с това, че в договора за присъединяване се съдържат е, неясни разпоредби. Много е студено в тази зала. Това първо. Зигмантес. Второ, уважаеми Зигматес, много добре те разбирам. Притискате собственото ти правителство. И аз щях да се чувствам зле в твоята ситуация. Просто ние сме парламентаристи и просто стигнахме до друго заключение. Признаваме правото ти да имаш друго мнение, но съжалявам, не мога да се съглася с него. Моето заключение е друго. То беше подкрепено от е, останалите ти се бори много смело. И правителството, което те кара да говориш така, трябва да ти бъде благодарно. Uh, ще променя думата frozen с suspended и ще спрем до тук и да изпратим ясен сигнал на всички страни. Искам да ви уверя, искам да уверя посланника, че Комисията по бюджетен контрол се подава на лесно убеждение, ако се бъдат предприяти действия. Може би след една-две години Сметната палата ще ни увери, че проблемите са решени и нещата са ускорени, ние ще бъдем много бързо убедени. И така, благодаря. Изчерпахме дневния ред за днес след обяд. Много благодаря на всички, които участваха до край в това публично заседание, което аз сега закривам. Господин Маринеско ще ви съобщя кога вашият доклад ще влезе в дневния ред. Благодаря на комисията, благодаря на Сметната палата, благодаря на секретарията, благодаря и на преводачите. И ви моля всички след като направим съвсем кратка почивка, да започнем закритото заседание на координаторите. 3-4 минути почивка и започвам.